Herr Präsident! Господин председателят. Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Bitte nehmen Sie Platz. Заседанието продължава. Моля ви да заемете местата си. Сега преминаваме към третия кръг гласувания. Тук нямаме нови кандидати. Също времено кандидатурите, които бяха гласувани във втория кръг, остават кандидатури и за третия кръг. Ще помоля разпоредителите да раздадат бюлетините и пликовете. Ще помоля и преброителите да заемат местата си. darf die stimmzähler bitten ihre plätze einzunehmen. Преброителите отново ще ви помоля да заемете местата си. Yeah.